don't good evening, colleagues. Good evening. Добър вечер, колеги. Добър вечер на членовете на комисиите ЕКОН и ЛИБЕ. Започваме съвместното заседание на двете комисии. Ако няма възражения срещу дневния ред, той ще се счита за прият. Какъв е езиковият ни режим днес? Превод с естонски, словашки и ирландски. Днес ще бъде наличен от 6.30 до 7 часа. От 7 часа нататък езиковият ни режим ще се състои само от 6 езика. Електронното гласуване ще се състои в 19.30 часа. Затова пригответе си картите за гласуване. Това е всичко от мен. Предстои много дълго изказване от заместник председателя на комисията ЕКОН. Предвидено е то да е 10 минути. Не е много балансирано това разпределение, но няма какво да направя. Питър, имаш думата. Благодаря, ще се опитам да съм бърз. Добре дошла на госпожа Юрова, комисар отговарящ за правосъдието, защитата на потребителите и равнопоставеността между половете. Благодаря ви за готовността да участвате в днешното ни съвместно заседание. След като миналата седмица разговаряхте с координаторите, надявам се, че вече сте се възстановила напълно. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. На 27 октомври комисията прие нов делегиран акт, чиято цел е да се актуализира списъкът на трети страни, изложени на висок риск. Преди това бяха прияти два подобни акта за изменение, на които парламентът възрази през януари и май тази година. За да има добър диалог с комисията, както и за да видим как ще се развият нещата по третия кръг от по настоящия кръг от тристранните разговори за петата директива за борба срещу изпирането на пари. Удължихме срока за парламентарен контрол с още един месец до 27 декември. Днес имаме добра възможност да обсъдим предстоящите действия. Изготвена е пътна карта за нови методи за оценка на страните, изложени на висок риск по директивата за предотвратяването на използването на финансовите системи за целите на изпирането на пари или финансиране на тероризъм. Нека ви припомня, че тази пътна карта бе изготвена след второто възражение от страна на парламента след и след като комисията пое съответния политически ангажимент. Към момента комисията обсъжда въпроса за това, кои ще са най-подходящите методи за извършването на оценка на трети страни, изложени на висок риск. Госпожа комисарят ще ни запознае с настоящото положение. Вие пък от своя страна следва да предоставите по-подробна информация за осъщ тествимостта на методите, съгласно пътната карта. Освен това, миналата седмица говорихме с вашите сътрудници по въпроса за по-амбициозен график за въвеждането на новите методи. Какво смятате по въпроса? Ще очакваме от вас и по-подробна информация за тези методи, най-вече, що се отнася до прозрачността по отношение на действителните собственици. Комисията в пътната си карта упоменава това като един от евентуалните критерии – в последната си резолюция парламентът отбелязва, че трябва да има независима оценка от страна на комисията на третите страни, които следва да се включат в списъка. Парламентът смята, че като се използва този е, списъка, с който разполагаме в момента, някои държави не могат да бъдат включени в списъка на страни, изложени на висок риск въпреки че може да има в тези държави проблеми във връзка с разпоредбите по член 9. Комисията вече е постигнала някои резултати в това отношение. Взе, например, решение да остави в списъка всички страни, които са били включени преди това, като Гуаяна, Афганистан и някои други за да се заличат тези страни, според комисията е необходима по-нататъчна оценка. По-нататъчна оценка на напредъка на страните при справянето с стратегически недостатъци. Трябва да има по-засилена проверка на страни като Гуаяна, Афганистан и още две държави. Освен това, отбелязваме и новия проектоакт, който бе представен на експертната група на ниво държави членки. В допълнение по отношение на Етиопия. Очакваме да добавите Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго и Тунис към списъка на Европейския съюз на страните изложени на висок риск. Това съответства на виждането на комисията, а именно, че трябва да се продължи с приемането на делегирани актове, така че разпоредбите на Европейския съюз да са приложими към трети страни, които в международен мащаб са били квалифицирани като изложени на висок риск. Това бе моят преглед на действащата към момента рамка. Сега пристъпваме към заседанието, което ще се председателства от председателя на комисия Либе. Благодаря, Питър. Благодаря на комисията ЕКОН и на нейния секретарят за доброто ни взаимодействие по това досие. Нека ви припомня, че парламентът вече на два пъти е възразявал срещу подобни делегирани актове. Възразихме през януари и май тази година. Неведнъж сме разговаряли и с комисията по време на съвместното заседание на координаторите на двете ни комисии миналия вторник бе постигнат известен напредък. Има съгласие помежду ни по отношение на методите, но и за двете комисии е важно да видим какъв напредък е постигнала комисията от последното ни заседание насам през месец май тази година. Важно е да знаем какъв напредък е постигнат по методите. Сега ще дам думата на госпожа Юрова за 10 минути. След това ще има възможности за въпроси и коментари от страна на колегите и от двете комисии. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Радвам се, че днес лично мога да разговарям с вас, да ви дам актуална информация за работата на комисията по изготвянето на отделен списък на Европейския съюз на държавите, изложени на излагащи на голям риск европейската финансова система. Съжалявам за отсъствието си последния път. За един политик и е наистина ужасно да си загуби гласа и да трябва само да слуша. Беше интересно преживяване. Благодаря ви за разбирането. Комисията по панамските досиета обсъди миналата седмица важността на борбата срещу изпирането на пари. Европейският съюз трябва да прилага строги правила спрямо онези юрисдикции, които не прилагат правилата за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Вие призовавате за извършването на независима оценка на страните, представляващи голяма опасност. Тази оценка трябва да е независима и надежна. Така Европейският съюз ще отправи ясен сигнал, а именно, че е готов да се бори срещу финансовите престъпления и да прилага стандарти, които не дават възможност на извършващите нарушения да се възползват от глобалния характер на финансовата система. През месец юли направих кратко първоначално представене на методите за изготвянето на списъка с държави, излагащи финансовата ни система на висок риск. Днес ще говоря за работата ни по методите на независима оценка. Как определяме кои страни са приоритетни по отношение на анализа? Ясно е, че не можем да направим едновременно анализ на 200 юрисдикции. Това бе един от въпросите, които зададохте по време на срещата през месец юли. След това ще се спра върху критериите, които ще използваме. Трябва да имаме тук предвид, че за съжаление, все още не е приключил процесът по преработване на директивата за борба срещу изпирането на пари. По-нататък ще се спра върху това, което смятаме да предприемем до приключването на първата оценка. По първия въпрос според мен процесът по изготвянето на списъка трябва да е насочен към изготвянето на ефикасна, ефективна и целенасочена политика на Европейския съюз. За целта комисията трябва да определи приоритетните държави от гледна точка на оценката. На първи етап трябва да установим кои са онези държави, които наистина трябва да бъдат обект на оценка. Отправната ни точка ще бъде работата на работната група за финансови действия, в която членува комисията. Ще използваме нейния списък. Това е списък на държавите, които представляват риск за международната финансова система. Те в също такава степен са и рискови за нашата финансова система. Онези държави, които не са включени в списъка на тази работна група, може въпреки това да са рискови и за нашата финансова система. Това трябва да бъде взето предвид. Във връзка с това ще се съсредоточим върху 200 юрисдикции по света на базата на следните критерии. Първо, трети страни, които са от економическо значение за Европейския съюз. Става дума за крупни финансови центрове, за държави, които имат тесни економически връзки с Европейския съюз. Ще вземем предвид онези държави, които са част от процеса на скрининг в контекста на европейския списък, по който работи моята, моя колега господин Московиси, заедно с държавите членки. Този списък се отнася до данъчното облагане. Предстои той да бъде прият още тази седмица. Вторият критерий са третите страни, квалифицирани от Европол и службата за външни действия като държави, изложени на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Тези допълнителни държави са гарант за вземането предвид на всички държави, които имат отношение към работата ни, включително тези, които не са включени в списъка на работната група за финансови действия. Така няма да пропускаме определени държави. Във всеки един момент комисията ще може да включва в обхвата на списъка и други трети страни на базата на нова информация. На втори етап трябва да установим и в какъв порядък да правим оценка на държавите потенциално представляващи риск. Във връзка с това трябва да бъдат взети предвид няколко критерии. Третите страни, включени в списъка на Европейския съюз на неоказващите съдействие в областта на данъчното облагане юрисдикции. Този списък ще бъде изготвен в скоро време от господин Московиси. Второ, трети държави, за които вече разполагаме с информация в подкрепа на оценката ни. Това може да са държави, които вече са били обект на анализ от страна на работната група за финансови действия. Трето, трети страни, за които вече има сигнали за терористични заплахи или престъпни действия от страна на Европол или Европейската служба за външни действия. Четвърто, трети страни, които наскоро са били заличени от списъка на работната група за финансови действия. И на последно място определянето на приоритетните за оценка държави ще трябва да взема предвид и критериите за заличаване и от единия и от другия списък. Това е вторият етап на действия. На трети етап ще определим методите си, ще определим критериите, възоснова на които ще се извършва оценката на риска. Правното основание за тази оценка са изискванията по член 9 на Директивата за борба срещу изпирането на пари. Към момента тук са разписани аспекти като изпирането на пари, финансирането на тероризъм и изискването за докладване на будещи подозрение операции – ще трябва да включим при преразглеждането на директивата и други аспекти, като ефективността на санкциите и международното сътрудничество. Председателството прояви готовност да вземе предвид изискванията на Европейския парламент в навечерието на следващия кръг от тристранните разговори в Страсбург идната седмица. Нека ви уверя, че за комисията прозрачността по отношение на действителните собственици ще е основен критерий при оценката. Убедена съм, че не трябва да се проявява никаква търпимост към юрисдикции, допускащи използването на непрозрачни структури. Това трябва да остане в миналото. Европейският съюз трябва да поведе с добър пример в това отношение. Трябва да изиграем водеща роля спрямо Г7, Г20 и работната група за финансови действия. Надявам се, че оценката по първата група приоритетни страни ще приключи до края на 2018. Оценката на други, имащи отношение към работата ни страни, ще започне веднага след това, от 2019 година нататък. За тази втора група страни ще работим поетапно ще се задействаме, когато разполагаме с нова информация, например под формата на доклади за оценка. Тоест, ще от 2019 година нататък ще допълваме поетапно списъка на Европейския съюз. Няма да чакаме с, до 2025 година, за да финализираме работата по списъка. За тази втора група страни разполагаме с по-малко информация. В случай, че настъпят неочаквани събития, обаче съм готова да обмисля въвеждането на нещо като механизъм за спешни случаи. В случай, че възникнат нови обстоятелства, че има сериозни поводи за загриженост, комисията ще подложи на анализ тези държави. Междувременно комисията, разбира се, ще следи напредъка на вече включените в списъка държави. Ще следим напредъка в работата им по изчистване на недостатъците. Какви са процедурните стъпки при прилагането на новите методи? Държавите членки ще участват на ниво специализирана работна група за изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Тази група подпомага комисията при подготовката на делегирани актове. Представителите на Европейския парламент ще участват във всяко заседание на тази група. Следващото такова е запланувано за 11 декември. Европейският парламент ще разполага със същите материали и същата информация като държавите членки. Трябва да работим в условия на прозрачност, за да има и доверие към процеса. Ако има прозрачност, ще има доверие и към резултатите. Прозрачността също така е гарант за това третите страни, където има недостатъци, да са наясно с нашите очаквания. Комисията ще докладва на парламента и на съвета с частотата, с която това е необходимо. All... Мисля, че всички ние сме съгласни. Създаването на една добра система е важна задача, но за това са необходими и съответните ресурси. Ние се опитваме да ги осигурим и благодаря за вашето предложение в това отношение. Сега нека кажа няколко думи за нашата специална група за финансови задания. Независимата оценка от страна на Европейския съюз е много важна за комисията. Този анализ ще ни покаже кои са страните, които са наистина рискови и къде трябва да засилим своето участие чрез тази специална група. Нека ви кажа, че за мен тази група продължава да бъде изключително важна. Ние ще продължим да я ангажираме в нашите разисквания. Комисията е увеличила така или иначе своето участие в тази специална група. Същевременно в междиния период ние изчакваме първите резултати, за да имаме новата методика 2018 година. Нека бъда ясна, обаче това не значи, че през този период нищо няма да правим. Комисията е правно задължена да приема делегираните актове, за да може нормите на Европейския съюз да се прилагат спрямо трети страни, определени като високо рискови. До разработването на методиката. Да се работи друго яче би било безотговорно, като се има предвид взаимопроникването, вътрешния пазар би бил изложен на много висока опасност от изпиране на пари. Европейската рамка няма да може да гарантира, че ще изпълни международните си задължения. Ние трябва да се стремим към един световно разпространен подход срещу високорисковите трети държави. Затова аз ви призовавам да подкрепите този акт. Етиопия е показала сериозни слабости в режима, който възпира прането на пари. Да не говорим, че има връзка и с финансирането на тероризма. Уважаеми дами и господа, това е въведението от наша страна. Ние сме готови да ви слушаме, защото искаме да използваме вашия принос в нашата бъдеща методика. Благодаря ви предварително. Много ви благодаря и сега давам думата на докладчиците. Господин Каринш от Екон не е тук, затова ще дам думата на госпожа Саргентини от Либе, с което не искам да кажа, че вие сте втора по значение. Просто докладчикът от Екон щеше да говори първи. Разбира се, но аз се оговорих с моя колега, който ще говори вместо мен. Господин Гиголд ще ме представи. Да, но никой не ме е уведомил, казва председателя. Прощавайте. Да, но аз няма как да знам какви са намеренията на зелените, отбелязва председателят. Господин Гиголд, заповядайте. Господин Гиголд, не знам, не знам дали господин Каринс би се зарадвал от тази организация. но не знам защо не се върнем към обичайния ред с НП, които първи да говорят за борбата срещу прането на пари. Аз всъщност исках докладчика от Либе да се изкаже първи. Какво искахте да кажете? Аз исках да реагирам на казаното от комисаря Юрова – Възможно ли е да чуем първо госпожа Сергентини и след това останалите? Okay, joking, shortly, Добре, нека бъдем учтиви. Трябва да сме благодарни за обясненията на комисаря. Казахме два пъти не на делегиран акт. Междувременно много неща се случиха. Много се промени също така към по-добро. Вие сте излезли с списък с критерии и път напред. Това би трябвало да зарадва всички ни и да ни напълни и запълни с оптимизъм. Ще оставя подробностите за колегата, който ще се изкаже по-късно. Никой друг не е поискал да се изкаже. Това е проблема, с изключение на господин Гиголд. Кой друг се е записал? Okay, so who, who Кой друг? Right, Mr. Giegold, you're... Okay, uh, funnily enough, um, Mrs. Metzola... Госпожа Мецола, господин Гиголд. Кой от двамата ще се изкаже първи? Okay, each of you are saying each... Okay, Mr. Giegold, you go first. Господин Гиголд, заповядайте. Доста съм объркан от тези двойствени процедури, но ви благодаря, че ми давате думата. Искам да благодаря на Европейската комисия за обяснението. Имаме пътна карта, която вече е представена. Те почиваха върху тази пътна карта. Критериите, приоритетите, според мен, са смислени. Имам обаче един въпрос, свързан с критерия държави, които може да бъдат споменати или упоменати от Европол. Има ли някакъв събиране на доказателства от дела пред националните съдилища за това, кои трети държави често се появяват сред доказателствата по дела за изпиране на пари. Това могат да бъдат обективни данни. Правната ни система излиза с такива обективни данни. Това е добра отправна точка за това да видим кои държави са проблематични. Ако Етиопия и други рядко се споменават, ще се види. Това може да е основа за информация, която да помогне на работата ви. Има два въпроса, които бяха повдигнати на последното заседание, когато, за съжаление, не бяхте с нас. Радваме се, че сте се възстановили. Първо, крадният срок е 2025 година. Добре е да има яснота, кога ще има първи кръг на приоритизация. Се надяваме първия кръг да не приключи чак 2025 година. Следващия въпрос, който бе повдигнат от различни колеги, е въпроса с щатното разписание. Виждаме, че се увеличава това разписание в звеното за борба срещу финансови престъпления, но това е недостатъчно. Ако сравним нашето щатно разписание и нашите инвестиции с тези в САЩ, точно борба срещу измамите и финансовите измами, и ако погледнем нещата пропорционално, тъй като ние не сме САЩ, пак имаме прекалено много хора назначени т.е. трицифрено е числото, така че на международно ниво САЩ могат да подходят много по-строго, т.е. мики повече театри. Може ли да се поеме допълнително допълнителен ангажимент, както каза господин Юнкер пред комисията Панама? Две щатни бройки не са достатъчни. Европейската комисия може да излезе с списък задачи, които изпълнява това звено и да каже за как постигането на коя цел, колко щатни бройки са необходими. Ние като работодатели също носим отговорност и в крайна сметка тези хора могат да работят е, колкото им позволява продължителността на деня. Различни политически групи се противопоставят на... Не, има част от колегите, които са против директивата за работното време, но аз не съм против, така че не може да очакваме хората да работят извън работното си време. Трябва да се внимава с натовареността на служителите. Още нещо, което искам да споделя от Малта. FATF и последното ни посещение на комисията ПАНА в, Мал... в Азербайджан, видяхме, че там има странни парични потоци, дори в германския Бундестаг. Та Азербайджан не е включен в този списък FATF. Има политическо влияние, което се оказва с азерски пари, но отново казвам, те не са в този списък. Предлагам да се вгледаме повече в тях, тъй като видяхме, че капиталите идват от Азербайджан. Това не означава винаги, че трябва да се притесняват финансовите надзорници. Знаем какво е положението с правата на човека в тази страна. То е много сложно. Благодаря ви за предприятите действия, мисля, че сме направили път и това може да се превърне в един символ на мощта и силата на Европа в противодействие на престъпността. Благодаря. Аз ви благодаря, госпожа Мецола. Благодаря ти, Клод. И аз искам да благодаря на комисаря за това, че е тук и за това, че очерта така цялостно действията на комисията. Радваме се, че най-накрая има методология. Искаме обаче да бъдем по-амбициозни и е добре да се ускорят процедурите. Знаем много добре, че няма да се чака до 2025 година, но смятаме, че когато съществува пътна карта, чиято крайна цел е 2025 година, това ще означава, че ние винаги ще искаме нещо по-амбициозно или по-бързо това означава повече щатни бройки, то тогава ние като група сме за тази идея. НП, аз като малтийка подкрепяме казаното от колегата Гигулт за Азербайджан. Благодаря. Опитваме се да чуем изказвания на всички политически групи. Някои от социалистите искали да вземе думата. Перванш. Перванш. Euh, благодаря, госпожо комисар. Много благодаря за вашия ангажимент. Разбирам обаче, че има неща извън вашия контрол, които са довели до тази размяна на мнение. Ние от известно време работим по тази тема. Това, което предлагате, отговаря на вече разискваното в миналото, но вие обвързахте възможността за напредък с напредъка в контекста на тристранните преговори по директивата срещу изпирането на пари. Има и други критерии обаче, които не са свързани с тези преговори и те може да доведат до монопол на инициативата от страна на Европейската комисия. Може би вие наистина сте осъществили напредък, особено по определенията – Със сигурност вашата работа е работа на независим орган в Европейския съюз, но има същевременно и общия контекст, тъй като има колективен натиск. Знаем какво се случи и с досиетата от рая. Всичко това има своето отражение и върху изготвянето на списъците. Тази нова методика всъщност може би е, ще ни карат да следваме логиката на Гафи. Или групата за защита на финансовата система. времено би трябвало разискванията да не се ограничават само до съвета. И накрая, това е въпрос всъщност към председателя. Ето, вие идвате тук при нас, имаме пътна карта, имаме документа от 20 юни, но това а, изобщо не е правно обвързващо. би било добре, ако в допълнение имаме и нещо писмено, размяна на писма, нещо, което да ви ангажира с парламента. Така че да не се говори само за преговорите по директивата срещу изпирането на пари, а да има и ваш ангажимент за определенето на критериите, докато договаряме директивата. Благодаря, колеги. Трябва да приключваме преди 7.30, тъй като имаме застание на координатори, след това гласуване. Никой от екара не иска да се изкаже. За Алде, господин Чезък. Две до три минути. You, Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Искам да благодаря на госпожа комисаря Много стъпки са предприяти. Имам въпрос по критериите. В картата се говори за други сходни критерии, които са споменати отвъд тези за директивата срещу изпирането на пари. Независимо от реалозите, искам да чуя какво мисли а, комисарката за истинските собственици и може ли те да се използват като критерии. Благодаря, чухме някой за зелените, някой от НСЕ. Гуе. Господин Виерес. Две до три минути. Eh, eh, eh, Няма го докладчикът ни в сянка. Независимо от това, ще кажа следното. А то е очевидно. Това не удовлетворява дори в минимална степен а, легитимните въпроси на нашите граждани. Тук не поемаме истинската отговорност. След тази поредица от скандали, според нас те изискват по-твърди и по-целенасочени действия. Списъкът не се променя значително дори що се отнася до някои от основните фактори, които се споменаха. Добавянето на критерии не означава чисто и просто предишен списък да се копира. Резултатът е под очакванията ни и то много под. 2025 казвате да има изчерпателен списък. Е как ще го кажем това на гражданите? Това е огромно забавен и това е напълно неприемливо. Това не беше въпрос, всъщност това беше впечатление. Искам да кажа какви са залозите. Е СПД, господин Кобърн. You, Благодаря, председателю. Говорим за контрол. Искам да говоря за контрол на валутата, се надявам по-късно. Добре, ще го спомена и тук. Изменение А що се отнася до контрола върху валутата, думата стоки, камодите се използва. Това са скъпи стоки в зависимост от техния размер. Озна... Не, това телещата точка ли е? Това е друго досие. После ли ще се занимаем с това? Добре, ще изчакам. Няма смисъл. Добре, няма смисъл, но не знаех кога искате да се изкажа. Да, отговор на този въпрос е по-късно. Господин Симон, искате ли да сте последния оратор? Е, Благодаря ви, госпожо комисар. Е, искам да взема повод от е, въпрос, на който постави господин Дигълт. Въпросът за персонала. Това ми напомня аргумента на, аргументите на комисията в началото, а именно колко време е необходимо за разследване в една отделна държава и аз от тук и колегата, въпроса на колегата съвсем конкретно. Колко време е нужно на Европейската комисия, за да се занимае с този въпрос колко човеко дни е, са нужни, повече отколкото е, сравнение с преди. И втория въпрос. Е, в бъдеще трябва да избягваме да изпадаме в процедура като в последните месеци. Състава се списък и след това вече е, се предприема действие, което не помага е, според нас. Може ли си представите, че при създаването на следващи списъци е, работим в духа на предишни, е, предишна наша практика, е, в смисъл преди окончателното е, ние вариант, който предлагате вие, да, се, да бъдем консултирани, за да се избегнат след това спорови разминаване. Пък и да може този парламент да участва в цялата процедура от самото начало. Благодаря, Петър. Давам думата на комисаря. Заповядайте. Thank you very much. I, I will start from, from the... Ще започна от края отказаното от господин Гиголд и Симон и техните въпроси за способностите. Нужно е да имаме достатъчен капацитет, за да изпълним задълженията, които ясно поех. Напълно отговорно заявих това. Вече сме приели съответните изисквания за назначените лица, квалификацията им, създали сме специализирано звено а, за тази цел, уточнили сме бройките, ще реорганизираме наличните бройки в генералната дирекция, за да направим първия кръг оценки и да има висококачествен списък на високорискови държави до 2018 година. Европейския парламент ме подкрепя, подкрепяме и Жан-Клод Юнкер, който ясно заяви, че ако е нужно да се увеличат бройките или най-общо ресурсите, той ще е съгласен. Когато говоря за по-голям капацитет, говоря за мобилизиране на капацитета и на държавите членки – тук някой каза, че не трябва да се вярва напълно на държавите членки. Аз вярвам на експертите, които работят с нас от държавите членки в тази област. Нужно е да се създаде обща работна среда и общ работен режим. Така смятам, че може да си свършим работата. Отговорност на комисията е това обаче и аз гледам изключително сериозно на този ангажимент. Мога само да повторя, че ще назначим толкова лица, колкото е нужно. Сега въпросите от началото. Първо благодаря на госпожа Саржентини за нейния оптимизъм, господин Гиголд. информационните източници и как ще изглежда информацията на Европол. Да, ще участва и Европол, тъй като те имат много информация от различни източници, включително и от националните дела които в момента се разглеждат или такива, които вече са приключили с решение на съда. Тоест, те са натрупали много информация от държавите членки. Те разполагат и с източници, които им дават вътрешна информация и за трети страни. Затова като работим с този автономен списък на Съюза на трети страни, които представляват висок риск, ние ще използваме тези канали и тази информация, която постъпва от Европол. Също така, там има и обмен на информация. Между държавите членки имам предвид и Европол. Има множество данни, които ще използваме. Крайният срок 2025 година. И какво ще се направи междувременно? До края на идната година обещах да подам, да приемем списък. Това означава, че идната година Първо ще се направи оценка на държавите, които трябва да бъдат оценени. И а, без да мога 100% да кажа какво ще се случи, смятам, че там ще са държави като Азербайджан, където има проблеми с така наречената азербайджанска пералня. Няма да се съсредоточим само върху държавите, където има съмнение за нещо, което не върви добре, може да има стратегически проблеми, но има и адхок проблеми. Значи следващата година първо информация. Парламента ще получи предложение за държави и след това ще имате възможност да се добавят други държави във всеки един момент. И след това списъкът ще бъде приключен в края на 2018 година и ще продължи постоянната работа под формата на добавяне на нови държави а, до 2025. Имаме нужда от максимална прозрачност в процеса. Държавите членки, които се сътрудничат по този въпрос, както и Европейския парламент, ще бъдат информирани за всяка една стъпка, която предприемем. Не мога да ви кажа кой месец до година ще излезе този списък, който също ще подлежи на оценка, но няма да бъде през декември, ще бъде през годината. Ще настоявам това да се случи в максимално кратки срокове. Говорих за Азербайджан. Мисля, че Азербайджан ще е сред държавите, които ще бъдат първи в този списък. Госпожа Мецола каза да сме по-амбициозни, да се назначат повече кадри. За Азербайджан говори госпожа Берес. Да, имахме дълги дискусии. И ясно казах, че трябва да покажем резултати. Прекалено много е заложено на карта. Не само стабилността на финансовата система на Съюза и макроекономическите условия на Съюза, но и доверието на дънакоплаците. Преклено сериозно е това, за да не се гледа достатъчно сериозно на него. Ще се възползваме от методологията, която почива върху една реалистична пътна карта с необходимият щатен състав. Мисля, че можем да постигнем това своевременно. Господин Иежек. Искаме се положително да подходим към разширяването на девети член, директивата за изпиране на пари. Прозрачността на истинските собственици за мен е един от основните критерии, които трябва да се вземат предвид. Така че това мога да кажа Европейската комисия ще продължи да работи по време на тристранните срещи, като силно се надявам те да приключат с успех идната седмица в Страсбург. На зелените. Да, приемам критика. Мога да отговоря, че съм убедена, че методологията, която предлагаме за в бъдеще, е надлежната – ако имате предложения, които смятате, че могат да я подобрят или друг подход, ние с удоволствие ще приемем всички положителни предложения. Нашето предложение съдържа и един стратегически системен подход, както и адхок реакции в бърз план, ако възникнат спешни случаи. Това са моите отговори. Много ви благодаря за въпросите. Благодаря. Е, попитах, е, госпожо комисар, е, попитах координатор дали трябва да, преди да преминем към гласуване, да обсъдим това изслушване. Координаторите от Либе каза, че няма нужда. Ние изслушахме комисаря, тя представи своята аргументация, методологията и така нататък. Е, значи срокът е до 27 декември за възражение. Ако парламентът реши да възрази, това може да стане по време на пленарната сесия през декември. Значи ако искате да гласувате по проекто резолюцията за възражение, това трябва да стане е, по упростената процедура за това ще е нужно е, е, решение за, на координаторите, но това не се предвижда за тази вечер. Госпожо комисар, благодаря ви много за е, участието в тази дискусия. Благодаря ви, е, че приехте поканата ни е, така, е, с такова кратко предизвестие. Надяваме се отново да е, разговаряме с вас е, в този формат. Благодаря. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, скъпи колеги, Ich darf nochmals, weil es so viele neue Kollegen jetzt unter uns sind. Тъй като има много нови колеги сред нас, бих искал първо да ги поздравя с добре дошли на това съвместно заседание на Либа и Екон където днес ще гласуваме за, по доклада на Мари Дълго и Фуар, е, Хуан Фернандос Опела за контрол върху е, движенията е, на паричните средства. Е, сега надявам се, че са ми, очилата са ми добри и ще виждам добре, е, за да броя гласовете. Е, сега, първо да на, правим пробно гласуване. Моля с картите си. И така, пробно гласуване. Проверете дали устройствата са в ред преди да тръгнем, да започнем. Okay, dann ist die Abstimmung geschlossen. Така, край на гласуването. Сега, преди да започнем действителното гласуване, да дам думата на съдокладчика Хуан Фернандо Лопес Агиар. Обикновено се благодари на всички и на докладчите в Сянка. Благодаря за работата по е, този акт. Съжалявам, че госпожа Дълво като съдокладчик докладчик не е тук, но искам всички да знаете, че се опитахме да потърсим баланс, добър баланс между този инструмент, чиято цел е да засили възоснова на вътрешния пазар проверките върху е, трансграничните е, парични потоци през външните граници на Европейския съюз, като същевременно опазва законните интереси. Тоест да намерим тази пропорция. Така че да има и една клауза за преразглеждане на всеки 2-3 години, което означава комисията да си е, направи извод от е, функционирането на този акт, документ е, и съответно да го адаптира и коригира по посока, в която е необходимо. Благодаря за уводните думи. Господин Кобърн иска думата. Господин Ковърн. Господин председател, ужасен съм от този компромис, компромис А. Той противоречи на всякаква логика, на всичко задължение за деклариране на личните под, е, информация. Е, това е едно ограничение върху свободата на израз, защото парите говорят. Е, член 10 от Европейската харта на е, правата на човека е, и и други международни документи. Забранява и всяко движение, на забранява и движение на капитали между държавите членки, което отново е нарушение на член 10 което ни задължава да премахнем всякакви, всякакви ограничения в това отношение е, либерализиране на е, е, капиталовите потоци. Това е ограничение върху капиталовите потоци. През 70 години в Великобритания имахме подобно ограничение, което човек можеше, имаше право да изнесе не повече от 50 лири. Това беше наистина пълна катастрофа. Сега, скъпи колега Кобърн, компромисът е постигнат между докладчика е, е, тези компромиси е, са обсъдени с докладчика, докладчите в сянка и те са се обединили около тях. Съжалявам ужасно, че не ви хареса, но това са правилата на играта и сега гласуваме. Гласуваме по изменение 81, внесено от госпожа Барбара Капел. Моля, гласувайте. Не, е, всъщност няма да има електронно. Е, кой е за, против, отпада. Отхвърля се. Сега 137 член. Кой е за, против, приема се. Компромис А. За, против, приема се. Компромис Б. За,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 Гласувайте. Край на гласуването. И аз съм плю... за, значи приема се. Компромис Д. За, против, приема се. Компромис Е. За, против, приема се. Изменение 176 за, против, приема се и, 47 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 е. за, против, приема се. Изменение 186. Не, 151 51 е, за, против, приема се. Изменение 186 за, против, приема се. отхвърля се, изнете. 52 за, против, приема се. 187 за, против, отхвърля се. 53 за, против, приема се. Компромис Г за, против, приема се. Компромис Х за, против, приема се. Компромис Е и за, против, приема се. Компромис J е, Йод за против е, приема се. Компромис К. Ако искате да проверим, но е, за мен беше явно. Гласувайте плюс моя глас. Край на гласуването 32 срещу 27 приема се. Компромис К. За против приема се. Изменение 210. За, против, приема се. Компромис Л. За, против, приема се. Изменение 67. За, против, приема се. Изменение 213 отхвърля, оттеглено е. е. Компромис М за против приема се. Компромис Н за против приема се.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 е, от 229 е, до 234. Заедно гласуваме. Отхвърлят се. 230. Момент, каза председателя. За, против. Изменение 73. 73. За, против. Приема се. 74 за, против, приема се. 75 за, против, приема се. 243 за, против, отхвърля се. 244 за, против, приема се. 245 за, против, да проверим 245. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 246 за, против, приема се. Компромис Q за, против, приема се. Извинение 79 за, против, приема се. 251 за, против, отхвърля се. 254 за, против, отхвърля се. 255 за, против, отхвърля се. 256 за, против, отхвърля се. 257 за, про... и с 58, 258 заедно. За, против, отхвърлят се. 259 за, против, Отхвърля се. 260 за. Против. Отхвърля се. Сега съображенията. 82 е, за. Против. Отхвърля се. 83 е, за. Против. Отхвърля се. 84 за. Против. Да проверим 84. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 85. За. Против приема се. Извинение едно. Т.е. 86. За. Против. Приема се. 87 за. Против. Да проверим 87. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Да. 88. За. Против. Приема се. 89. За. Против. Приема се. 2. Изменение 2. За, против, приема се. 91. За, против, приема се. Изменение 3. 4,96, ако се приемат. Така, изменение 4. За, против, приема се. 96. За, против, отхвърля се. 97. За, против, отхвърля се. Компромис Р за, против, приема се. Изменение 106 за, против, отхвърля се. 107 е оттеглено. Е, изменение 6 за, против, приема се. Изменение 108 за, против, отхвърля се. Изменение 7 за, против, приема се. Изменение 8. За, против, приема се. 109 за, против, отхвърля се. 110. Заедно с 111. За, против, отхвърлят се. 112. За, против, отхвърлят се. 9. За, против, приема се. Компромис С. За, против, Приема се. Извинение 114. За, против. Приема се. 116. За, против. Отхвърля се. 117. За, против. Отхвърля се. 118. За, против. Отхвърля се. 119. За, против. Отхвърля се. Изменение 11. За, против. Приема се. Изменение 122 за. Против. Приема се. 12 за. Против. Всъщност 124, казва председателя. 124 за, против, отхвърля се. 123 за, против, приема се. Изменение 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, приема се. 125 за, против, отхвърля се. 16 за, против, приема се. Компромис Т за, против, приема се. Изменение 18 за, против, приема се. 129 за, против, отхвърля се. 130 за, против, Приема се. 131. За. Компромис У. За. Против. Приема се. Извинение 133. За. Против. Отхвърля се. 134. За. Против. Отхвърля се. Изменение 21. За. Против. Приема се. Компромис ФАО. За, против, приема се. 130... Е, 22-136 отпада, отхвърля се. Сега да гласуваме за цялото е, така е, допълнено и поправено е, предложение на комисията. По, лично, е, по именно гласуване гласувайте, моля, който е за. Край на гласуването. определено мнозинство. Преобладаващо. Сега. Законодателна резолюция няма поименно гласуване. За, против, отпада. И така, като последно гласуваме за решение за е, участие в междуинституционалните преговори въз основа на доклада, който ще приемем днес, евентуално в е, е, комисията ни. Гласуване по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Така че могат да започнат преговорите. Благодаря на всички. Приятна вечер. Край на заседанието.